Good afternoon, colleagues. If there are no objections... И така, колеги, ако нямате възражение за дневния ред, той въжи за прият. Искам да ви съобщя нещо. Що се отнася до езиковия режим, няма превод на харватски, галски. И стигаме сега до координаторите и техните препоръки. Силви Гиом от социалистите и демократите е докладчик за становището за индикаторите на по правосъдието. Надявам се приемате тези препоръки. Колеги, добре. Господин Йорек, имате процедурен въпрос, така ли? Моля, заповядайте. Благодаря, господин председател. За 5 часа е планирано гласуване. Гласуване за Полша, проекторезолюция. Но проекто е, дневния ред не предвижда дебат. Освен това, ясно е, какъв е, как, каква е какво е намерението за този вод. Прави се препратка към, за, към решението на комисията за задействане на член 7 по отношение на Полша, но парламента трябва да излезе със становище, когато това е решено и трябва да има вод, е, квалифицирано мнозинство. Не мога да разбера защо тази резолюция трябва да се гласува. Няма дебат, така че аз пред предлагам тази точка да се махне от дневния ред, да изчистим ситуацията и да видим дали има някакви обективни причини за, обс... так, така или иначе процедурата трябва да е ясна и за бъдеще. Благодаря, господин Йорек. Това е точка четвърта при моите съобщения, но вие малко поизбързахте. Този вод, това гласуване е по молба на координаторите. Така че ние трябва да получим разрешение за пленарната зала. Така или иначе това е техническо гласуване което ще ни позволи да преминем в пленарна зала с това досие. Няма дебат, именно поради тази причина. Затова точката ще остане в дневния ред и ще гласуваме проекторезолюцията. И това ще е поименно гласуване. На вас ви бе съобщено на време, на всички политически групи това бе съобщено. И така или иначе гласуването ще бъде и в пленарната зала. Благодаря ви. И така, както казах, електронното гласуване ще бъде в 5 часа и след това на съвместното заседание на Либе и Екон ще има друго гласуване в 7.45. Сега за делегираните актове и актовете за приложение. Днес ще има заседание от 6.30 до 8 часа. Ще се говори за регламента на Комисията за делегираните актове от 13 декември 2017 година. Става дума за Шри-Ланка, Тринидад, Тобаго и Тунис да се включат в приложение 1. И така преминаваме към точка 3. Много се радвам, че при нас е комисар Кинг. Той ще говори по тази точка. Искам да ви напомня, колеги, е, комисар Кинг и комисар Аврамон Полос решиха на 2 юни 2017 година да създадат група на високо равнище по радикализацията. Това е в унисон с Комисията по сигурността на комисията. На 7 септември бе представена стратегията за радикализацията и за превенцията и Тези идеи бяха представени и на съвета по вътрешни работи на 27 март. Освен това, трябва да кажа, че малко след това бе създадена групата на високо равнище за борба против радикализацията. В нея участват съответните институции, агенции на Европейския съюз, представители на външната служба и мрежата за добри практики за борба срещу радикализацията. След три месеца бе изготвен доклад за приоритетните области за борбата с радикализацията. Днес тези основни заключения ще ни бъдат представени от комисар Кинг. Моля да ви напомня, колеги, че тази точка е много важна. Важна е за парламента. Парламентът вече имаше дебат в пленарната зала, имаше и резолюции по, тази, по този въпрос. Повече неща трябва да се направят, за да се усили координацията на всички заинтересовани страни в тази област. Много се радвам, че мога да дам на комисаря думата, за да представи стратегията. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, добре дошли. Добър ден. Много се радвам, че може да говорим за борбата против радикализацията и особено да представя работата на е, групата на високо равнище. Мисля, че заедно ние можахме да отбележим напредък по отношение на борбата с тероризма през последните месеци и година. Е, предприехме мерки за обмен на информацията, за намаляване на пространството, в които терористите се опитват да ни, да ни навредят. Е, основна част от нашата работа беше да се справим с първопричините на проблема. А именно, какво кара някого и този някой е много често роден и отрасъл в Европа, какво го кара да избере е, терористични екстремистски действия. Имаме много инициативи в тази област. Е, заостряне на вниманието към радикализацията. Има цяла мрежа вече, която е посветена на тези дейности. Имаме, работим с социални работници, учители. Какво трябва да направим? Трябва да надградим на тези успешни практики. Освен това, трябва да сме и по-включващи, трябва да привлечем повече заинтересовани страни в тази работа. Например, хората, които взимат решения, политици, научни работници. Някои колеги предложиха да се създаде една нова структура за координиране на тези дейности, като например Център против радикализацията. И така ние започнахме миналата година работа в групата на високо равнище. Имаше един вътрешен доклад, който бе изготвен през декември е, за дейността на групата, бе представен на съвета. Има в този доклад съответните заключения. През януари приехме миналата седмица всъщност един нов доклад и ще представя сега основните елементи на, на този междинен доклад, някои основни реакции, които са залегнали в този доклад и интересно ми е естествено да чуя и вашите коментари. Основната тема тук е нуждата за по-силно за по-силно създаване, за повече укрепване на капацитетите на европейско равнище, така че да подкрепим държавите членки в борбата им против радикализацията. Трябва ни по-добър анализ, изследвания, обучения, насоки, усилване на капацитетите, изграждане на, на капацитетите и връзки с трети страни. Трябва да се усили координацията между различните инициативи и заинтересовани страни, които работят в областта, да се подобри анализа изследванията и да се доразвият политиките основания на доказателствата. Групата на високо равнище подчертава някои от основните предизвикателства, пред които сме изправени. Най-напред въпроса с затворите. Затворите, които много често, е, в които много често се разпространява радикализацията, тъй като това е една затворена стран, среда, и престъпниците много често са поставени именно под влияние на различни доктрини и други фактори. Тоест, трябва да има по-добра информа... обмен на информация между експертите, които работят на практика в а, затворите и трябва да има по-добра по добра по-добро възстановяване и включване в обществото, след като затворниците биват пуснати от затвора. Трябва да има възможност за обучение и трябва да има по-добър анализ за сигнали и а, за сигнали, че някой се радикализира в затвора. Под българското председателство се надяваме да се усилят тези инициативи. Освен това работим с представителите на затворите и в рамките на Конфедерацията на европейската пробация. Ще организираме конференция в края на февруари с прависти, с прокурори, с магистрати и представители на затворите за обмен на добри практики за борбата на, срещу радикализацията в затворите и да помислим също така как да подкрепим работата в затворите. Освен това ще има грантове за тези дейности в, под програмата за съдебно сътрудничество. Освен това ще организираме и някои събития с практици, именно отново за обмен на добри практики ще има представители на различни организации, като например Европейската мрежа за, за обучение в областта на съдебната система. Всички тези събития, събития ще ни помогнат да актуализираме мерките си, инструментите си за борбата с радикализацията, включително в затворите, но по принцип радикализацията като цяло. Основните теми ще бъдат оценката на риска и ролята на религиозните лидери в затворите. Ние също така се занимаваме и с идеята за създаване на доброволен на доброволна партньорска програма на европейско равнище. Целта на тази програма ще бъде да се получат, да се да се накарат експертите от държавите членки да оценят ситуацията в държавите членки и как те се справят с радикализацията. Участието на държавите членки в тази мрежа ще е доброволно. Освен това, занимаваме се и с предизвикателството за радикализирането на децата. Въпросът за хората, които са се върнали от конфликтните зони, това е един непрекъснат дебат в момента. Той е свързан с, с наказателното преследване, с защитата на децата и жените. Е, имахме обмен на мнение по отношение на повече от 5000 чуждестранни бойци, които напуснаха Европа и някои от тях са се върнали. Така че въпросът е много важен. Освен това, има и голям брой деца, които или са е, родени в Ирак и Сирия или пък са били там и са много травмирани. Травмирани, е, защото видели екзекуции, убийства или пък са били карани да извършват актове на насилие. Ние искаме да помогнем на тези деца искаме да помогнем на тях те да се върнат. Това е огромно предизвикателство. Както, каза, както се казва и в доклада, искаме да направим сравнителен анализ на съществуващите подходи в държавите членки, оценка на риска и изправенето с, и, с нуждите и отговарянето на нуждите на тези деца. Искаме да работим включвайки всички служби, свързани с защита на децата, с здравеопазването и образованието им. Ще обменим добри практики с държавите членки и ще помислим как да работим съвместно в тази област. И така, заедно с мрежата за борба срещу радикализацията, ще организираме конференция през пролета, в края на пролета, за децата, които са се върнали от зони на конфликт. Ще има семинар, посветен също така на децата, върнали се от чихадийските региони. Искаме да създадем една амбициозна структура, която да даде насоки за борба срещу терористичните мрежи трябва да помислим как да усилим сътрудничеството между експерти, национални експерти, политици и е, хора, които на място се занимават с тези проблеми. В групата говорим за укрепване на капацитетите на Европейския съюз и наистина това е нещо, с което трябва да се занимаем. Е, през до края на годината групата на високо равнище ще помисли за тези подробности, е, как именно да се постигнат тези цели. Освен това, други приоритети са манипуляризацията, идеолог... идеологиите, външната радикализация, комуникацията, пропагандата по интернет, социалното включване като инструмент против радикализацията. На 9 февруари ще организираме среща с държавите членки, за да обсъдим всички тези въпроси и за да създадем работна програма до края на годината. Нещо специално, върху което искам да се съсредоточа, е продължаването на борбата срещу терористичната пропаганда. Както знаем от други дебати, има форум на европейско равнище. Благодарение на него е, ние работим с държавите членки, за да се хващат е, такива пропаганди. Този форум се срещна на Министерско равнище за трети път миналия декември, направи се равносметка и е, изводът е, че има напредък, но въпреки това има много още какво да се направи. След последния декември ние се обърнахме към интернет компаниите да усилят своята работа, да премахват вредно съдържание и да си сътрудничат по-добре с Европол, с националните правоприлагащи органи и да създадат по-малки платформи, които да има специално задачата да премахват вредно съдържание и да следят за такова. Трябва ни по-хармонизирано докладване. И според определени индикатори, така че да може да измерваме напредъка, който постигаме. Например, по какъв начин се анализират базите данни, какви са инструментите за прихващане на вредна информация и колко ефективни са, е помощта за малките и средни платформи. Дебата през последния декември беше много полезен. Ние в момента оценяваме на базата на тези дебати какви трябва да бъдат по-нататъчните стъпки, за да може да отбележим още по-добър, още по-голям напредък. Естествено, не може само да се съсредоточаваме върху ограничаването на пропагандата. Трябва да помислим и за альтернативна, положителна, положителен дискурс. Е, трябва да започнем с гражданското общество, с превенция по отношение на екстремизма и тероризма. През декември 2017 година ние стартирахме с 10 милиона евро е, програма, ориентирана именно към гражданското общество. Facebook, Google, Twitter се включиха в тази програма и помогнаха на, голяма част е, граждански организации, повече от 100 хиляди, да подобрят дигиталните си, цифровите си умения за разпространяване на альтернативните наративи. 16 милиона евро е предлаганият бюджет и се налагаме да видим един нов цикъл, който да поощри разпространяването на този альтернативен наратив. По определени начини трябва да е, признаем, че тези контрапослания са също много предизвикателни защото много е трудно да се оцени колко бързо и какъв обем вредна информация се мах, премахва от интернет, а, защото не се знае колко бързо се разпространяват тези вредни, месец, а, вредни послания, а, защото има много уязвими групи. Именно към тях обаче трябва да насочим нашия альтернативен дискурс. Трябва да обединим сили и това е основният момент в нашата работа. И така, докладът е много силен, много амбициозен. Радвам се, че групата на високо равнище оценява дейността на е, форума и на мрежата за борба с радикализация. Виждаме, че Европейския съюз може и трябва да работи на всички равнища и да подкрепи държавите членки в борбата им срещу радика... радикализацията. Особено важна е помощта за хората на място. И така, изводът е, че ако работим заедно, може да отбележим напредък. Това е мой обзор за момента. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Роберта Мецола от НП е първата, която ще ви даде въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Кинг, за това, че гостувате на нашата комисия. Държавите членки, европейските институции свършиха отлична работа за безопасността на нашите граждани. Приехме съответното законодателство и предприехме важни стъпки, които ще дадат добър резултат, сигурни сме. След последните атаки в Европейския съюз от последните години трябва да направим така, че да не се стига до омраза в нашата общност. Терористите не трябва да създават благоприятна почва у нас, за да могат да вербуват терористи това нападателите много често са от Европа, те са израснали тук и са се радикализирали е, в Европа. Ето защо подкрепяме по-силния подход е, в борбата с радикализацията. Не трябва да има слово на омраза в е, нашата общност, както и онлайн. Трябва да седим това, което се случва в затворите, да се борим с чуждестранните войници и да предотвратим радикализацията. Относно вербуването по интернет, съгласна съм, че е важно да работим в сферата на интернет, за да победим тероризма. Трябва бързо да идентифицираме и да сваляме тези а, интернет сайтове, които разпространяват словото на омразата. Младите хора и най-уязвимите са тези, които стават жертви на това слово на омразата. Необходимо е да се борим, както вече казах, с това слово на омразата онлайн. Тук не става въпрос само за сваляне на тези интернет сайтове, но и за повишаване на осведомеността на хората. Хората трябва да знаят какви са последствията от гледането на подобни сайтове. Това означава, че трябва да продължим да работим с заинтересованите страни и компаниите относно частното ползване на интернет, за да сме сигурни, че всички тълкуваме нещата по един и същи начин. Трябва да повишим осведомеността Изключително важно е да се работи в работната група на високо равнище в това отношение. Липсата на надежда сред младите хора в нашата общност води до това тези хора да смятат, че екстремизма е единствения изход от тази липса на надежда, на възможност, дори и от липсата на образование. Това ги тласка към тероризма. Искаме да получим и допълнителни подробности относно препоръките. Бихме искали да видим и как какви други механизми за сътрудничество може да предвидим на европейско равнище, за да се борим с радикализацията. Благодаря. Госпожа Зипе от Социалистите и Демократите, заповядайте. Благодаря ви, благодаря ви за а, доклада. Когато говорим за радикализацията в затворите, в бежанските лагери. Трябва да кажа, че имаме проучване в това отношение в Германия. Необходимо е да се намери начин да намерим решение. Трябва да обхванем цялата картина, свързана с интеграцията на хората. Хората може би се радикализират, защото са отхвърлени от обществото, защото няма добро образование и това ги кара да мислят, че нямат добри шансове да намерят работа. Но това не винаги е така. Има хора, които не само са родени в някои от нашите държави членки, но и чието родители са били родени в някои от държавите членки на ЕС. Те имат паспорт на държава членка, но въпреки това те гледат на нас като на чужденци. Ще ви дам пример с едно лице, чието родители са родени тук, живели са тук, имат немски паспорт, лице, което бе запитано за последните действия на президента и а, лицето отговори. А, не зная а, какво е направил вашият президент, знае какво е направил моя. Т.е. те не се чувстват граждани на Европа. Те гледат на нас като на чужденци. Така че дори и тези хора да имат добра квалификация, те може да не се чувстват част от обществото и могат да бъдат привлечени и върбувани от бойци. Що се отнася до децата, които са израснали в Сирия, в Йемен и в други държави, смятам, че трябва внимателно да видим какво точно се случва. Дали тези деца а, само са пораснали в кавички в такова а, ради, радикализиран, в радикализирана среда или са били обучени да бъдат такива каквито са. Трябва да направим така, че да променим възгледите им за живота. Трябва да помогнем на семействата им. В това отношение проведохме обмен на мнения с някои държави и открихме, че има и деца бойци, така че може би трябва да се получим и от техния опит. Последното нещо, което искам да кажа е следното. В Европейския съюз сега говорим за засилване на сигурността и на отбраната в Европейския съюз. Една от основните причини за война и терористични нападения от трети държави в Европа е свързана с начина по който се отнасяме към третите държави. Провежда ли се обмен на информация между вашата служба, външната служба на Европейския съюз и държавите членки? Опитвате ли се да откриете до каква степен нашия подход за засилване на демокрацията, мира и партньорството с другите държави, до каква степен тази наша стратегия в дългосрочен план би могла да ни помогне да се справим и с тероризма? Благодаря госпожа Стивенс от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря най-напред на комисаря Кинг за това, че ни представи обобщен вид работата на комисията в това отношение. Имам въпрос. Как Европейския съюз би могъл да помогне на социалните мрежи като Фейсбук, Twitter, за да може те да прилагат рамка, която да, ни позв... да им позволи да ни помагат в борбата с радикализацията. Смятам, че трябва да създадем някакви насоки, ориентировъчни линии, които да ни позволят да следим спазването на свободата на словото и изразяване на мнение. Изцяло подкрепям както вас, така и борбата с радикализацията и тероризма. Конгреса на САЩ взе решение да не прави нищо в това отношение и да се бори с други средства. Смятам, че Европейския парламент трябва да се включи в дискусията. Нека да не оставаме въпроса в ръцете на други. Имате ли представа дали държавите членки не прилагат някакви добри практики по отношение на борбата с радикализацията? Може би бихме могли да се получим едни от други. Ако има някъде добри идеи, може би те не винаги дават добър резултат, но е добре да знаем кои идеи дават добър такъв. И така ще можем да обменим практиките, които използваме в различните държави, да ги разпространим. Благодарим много от колегите ще упоменат интернет, както и контраинформацията във връзка с словото на омразата, може би е добре да знаем къде се намираме в това отношение. Може би е добре комисията да ни предостави актуализирана информация в това отношение. Госпожа Викстром от АОД има думата сега. Благодаря ви, благодаря ви господин комисар за това, че прекарвате този след обед с нас. Изключително полезно е това за нас. Благодаря ви и за подробния отговор, който дадохте на един мой въпрос съвсем наскоро. Темата е важна и всеки един от нас и всяка една от трите институции трябва да се включи в решаването на проблема. Бих искала да получа актуализирана информация за а, стратегията, свързана с а, някакъв стратегията за альтернативния а, наратив. Обедена съм, че в държавите членки има добри идеи, които дават добър резултат и ние трябва да се получим едни от други. Нека да не губим време, енергия и пари и да преоткриваме топлата вода отново и отново. Трябва да ви призная, че едно от най-добрите посещения, които извърших напоследък, беше това в Мехелен, тук в Белгия. в Ислямска държава има членове на най-различни държави и общности. Това, което научих в Мехелен, беше, че много е направено в превантивната област. Иска ми се много по-системно да се възползваме от добрите примери и практики. Нека да ги разпространим между държавите членки и да се получаваме едни от други. Много често говорим за това, което се случва в интернет. Но не е ли вярно, че това, което е нелегално в е, действителния живот, е нелегално и в интернет? Неотдавна се занимахме с този въпрос тук в нашата комисия. Преди няколко години. някои от нещата се случват в действителния живот, а други в интернет. А когато говорим за престъпна дейност, дори и тя да се случва в интернет, на нея трябва да се гледа като на престъпна дейност, която се е случва в действителния живот. Затова а, бих искала да помоля да задам следния въпрос. Когато говорим за първопричината за тероризма, в вие и външната служба, занимавате ли се с първопричините в тези държави? Благодаря ви за информацията, която ни предоставя. Госпожа Гомеш, заповядайте. Благодаря, господин комисар. И аз ви благодаря за това, че често сте наш гост. Правилно подчертахте, че ролята на религията е голяма в затворите, но и не само, разбира се. Много често местните власти не осъзнават значението на този аспект. Имайки предвид моята държава, зная, че и в другите местните власти прибягва до чуждо финансиране, като например от Саудитска Арабия за инфраструктура и е, джами джамии на тяхна територия. Всъщност, тези местни власти не разбират евентуалните последствия от тези си действия. Има ли някаква информационна кампания в държавите членки в това отношение? Това е първият ми въпрос. На следващо място. светлината на дискусиите по доклада бих искала да задам въпрос във връзка с сегрегацията в затворите. Да, има много рехабилитационни центрове в държавите членки, които се превърнаха в центрове за радикализация. Някои държави членки отделят така наречените най-опасни лица Смятате ли, че това ще улесни нещата и че по този начин тези хора няма да могат да вербуват други лица? Защото има експерти, които са на противното мнение. Те смятат, че сегрегацията е контрапродуктивна. Би било интересно да чуем вашето мнение в това отношение. На следващо място. Държавите членки, които позволяват на тези чуждестранни бойци да се превърнат в европейски бойци, те им позволяват да пътуват в трети държави. Трети държави, които са изключително бедни. Ирак, Сирия. Държавите членки дават възможност тези хора да бъдат съдени там. Откъде знаем, че ще има справедлив съдебен процес в тези трети държави? Как ще се отрази това и на децата им? Бих искал да чуя мнението ви и в това отношение. Относно борбата с радикализацията в интернет – трябва да използваме правилните послания. Затова се нуждаем от е, езикови експерти. Експерти, които познават неевропейските езици. Нуждаем се от експерти по исляма, за да отправят те правилното послание, да не се стигне до контрапродуктивни такива. И накрая, работата на големите технологични платформи не е много добра при изпращането на подобни послания – И тук не става въпрос само за хора с джихадистски виждания, но и за лица от крайната десница, които все, чиято бройка все повече се увеличава в Европейския съюз. Много хора говорят против мен и не виждам това да има някакви последствия. Благодаря, благодаря. Господин Адемов. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисар Кинг. Имам два много конкретни въпроса към Вас, уважаеми господин комисар. Напълно съм съгласен, че затворите са едни от възможните места, където е възможно хората, религиозни, е, които изповядат исляма, да се радикализират. Но въпросът е дали те са единствените възможни места. Има ли според Вас и други места, където може да тече такава радикализация. И в този смисъл а, са и моите въпроси. Първи въпрос. А, наблюдавате ли, имате ли представа какво става в религиозните храмове на мусулманите, в джамиите? Тоест как се проповядва исляма в тези храмове? Наблюдавате ли този процес? И вторият ми въпрос в борбата с срещу радикализацията имате ли диалог с религиозните и духовни лидери на мусулманските общности в страните членки? Защото аз поне смятам, че без такъв диалог, без тяхната помощ, нашата борба срещу радикализацията няма да успее. Благодаря ви. Mr. Господин Дюпре. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря Кинг за неговото усърдие пред нашата комисия и за яснотата на посланията, които ни предостави. Имам два въпроса. Господин комисар, прочетох междинния доклад на групата по ви... на високо равнище за борба с радикализацията. Виждам там добри препоръки. Трябва да се направи оценка, да се обменят добри практики и така нататък. И аз мисля, че това е необходимо. Но има един въпрос, който според мен е по-важен. Тези, които се връщат тук в Европа, се връщат в различни държави членки, но те могат и да не се върнат в същата държава членка, защото не всички държави членки прилагат една и съща политика. Държавите прилагат различна политика по отношение на Сирия, на Ирак и на децата. Държавите членки обсъждат ли въпроса помежду си, за да хармонизират правилата в това отношение, защото това не е проблем за отделните държави. Това може да се превърне в проблем за целият ЕС ще има стотина деца, които ще се завърнат в Европа. След няколко години ще бъдат юноши, след още няколко мъже. Ако те са радикализирани, какво ще правим? Това проблем ще бъде само на държавата членка, която ги е приела ли? Затова питам, дали държавите членки се опитват да хармонизират позицията си в това отношение и разбира се, трябва да го правят като спазват основните права на човека. Не трябва да инкриминираме хора, които са невинни, но трябва да има нещо общо между държавите членки. Нека да не говорим само за обмен на информация. Госпожа Зипел заяви, че не трябва да забравяме и социалния аспект при радикализацията. Но въпросът не се свежда само до това. Един а, а, пред Сард, белгиец, който е от мусулмански происход, в Белгия изготви един доклад, който каза, че има културни и религиозни различия. И те са в основата на радикализацията. Ако продължаваме да оставяме на територията на Европейския съюз да се развиват подобни слова на омразата и да се вербуват хора, то това означава, че не се заемаме с първопричината за радикализма. Кралят на Марокко създаде институт за обучение на имамите. Не казвам, че трябва да направим същото. И забрани на негова територия публикуването на издания, които прилагат воинствено тълкуване на исляма. Не казвам, че трябва да направим същото тук. Но, както чухме преди малко, не трябва ли да призовем религиозните общности, за да направим така, че обучението на имамите да се извършва другояче? Нека имамите да не се обучават само в война. Не можем да се справим сами. Би било грешка от гледна точка на политиците да оставят на други политици от други държави толкова важен въпрос. И за това е интересно да чуя и вашето мнение. Госпожа Кенге. Благодаря ти, Клод. Благодаря, господин комисар, за извършената работа и за разказаното от вас. Знаем, че борбата срещу всички видове радикализация и насилствения екстремизъм изисква цял набор от инструменти – превенция, обучение, образование, както и мерки, които се смятат за репресивни гледна точка на правата на човека. Ще започна с политиката на интеграция, която вече бе спомената. Забелязваме, че в много държави този сектор липсва. Започвам с някои аспекти, които според мен трябва да бъдат взети предвид. Т.е. трябва да има хармонизация на тези норми на ниво Европейски съюз. Например, гражданството. Много от децата а, не се чувстват част от определена държава. От една страна, защото по места не биват признати за такива. Откакто са малки, те някакси не се припознават като граждани на съответните държави. Стават 18, 19, 20 години и някакси не признаваме, че те са наши синове и дъщери. Тоест, живеят в едно безвремие, няма равни възможности като другите деца около тях. Смятам, че това ще бъде нещо много важно и нашата група на високо ниво трябва да работи в тази посока за да има хармонизация. На второ място, що се отнася до увеличаването на омразата и популизма и ксенофобията. Не смятате ли, че по този начин, подхождайки репресивно и контрола върху омразата, може на втори план да измести превентивните извинете, политики, защото се увеличават конфликтите, увеличава се е, разликата между общностите по места и е много трудно да има превенционни политики. От ваша гледна точка, това увеличаване на омразата и ксенофобията не са ли пречка за планиране на превенционните политики. Благодаря. Děkuji, pane předsedající, děkuji, pane komisaři, že jste tady s námi. Vidíte, že vás máme poměrně dost rádi. Благодаря. Благодаря, че се срещате с нас. Понеделник след обяд е, но винаги идваме на срещите с вас, защото имаме какво да чуем. Радвам се, че госпожа Зипел каза това, което каза, защото за първи път прави разумен анализ на миграционната криза и нуждата хората да се интегрират, хора, които идват в Европа, защото преди това съм чувал, че трябва да приемем, да приветстваме всички тук и сега искам да подчертая интеграцията. Напълно съм съгласен с нея. Така че не ми казвайте отново, че НП никога няма да се съгласи с социалисти. Но няма да бъда повече ироничен. Искам да ви задам три въпроса. Първо. Радикализация посредством изфабрикувани новини. Дори аз и семейството ми получаваме смъртни заплахи заради фалшиви новини. Срещали ли сте този феномен? Защото това се случи на чешкия кандидат за президент Драхош по време на кампанията. Имаше изфабрикувани новини, които казваха, че той иска да приветства а, мигранти и затова го заплашиха със смърт. Има ли радикализация с руска пропаганда? Доста се говори в Чехия по този въпрос. Това е интересно, тъй като руските медии подават много информация, която води определени хора до радикализация. Трети въпрос. Изключени места. Работил съм на улицата. Липсата на работа от такива групи, е, групата на интерес и, извинете, липсата на интерес и води до радикализация. Това забелязва и в други държави. Според вас може ли да се работи по този въпрос в бъдеще? Bit creative with the topic there, Thomas, but I'll leave that for the commissioner to decide with the many other questions. Има и много други въпроси. Давам ви думата да ги обобщите. Благодаря, благодаря ви, че така се вълнувате по тези въпроси. Много важни въпроси бяха повдигнати. Работим по такива въпроси с групата на високо ниво за следващия кръг от тяхната работа. Това е средносрочен доклад. Работата им продължава през едните месеци и седмици. Ще се опитам да отговоря някои от основните въпроси. Те дойдоха от различни посоки. Ако не съм отговорил на някои, след това можете да дойдете да говорите с мен, да ми пишете и така нататък. Зададахте въпроси за предизвикателството онлайн радикализация. Ще започна от там. Както знаете, през годините сме създали много форуми и платформи за обсъждане на тези въпроси с основните действащи лица и държавите членки. Мога да спомена комисар Юрова, например – която има един поведенчески кодекс, един форум за поведенчески форум за говоренето на омразата. Комисар Евромополос и аз се занимавахме с терористично съдържание посредством интернет форума и с комисар Ансип и Габриел. Говорих с платформите за кибератаки, в които включвам и радикализацията. Тоест има различни диалози, които текат. Поради тази причина решихме да седнем в началото на предишната година и да координираме тези диалози и да се опитаме да излезем с общи послания. Това доведе през септември миналата година до едно съобщение. Много ви моля да го погледнете, ако не сте чиято цел беше ясно да се каже на интернет платформите какво би трябвало да правят, за да се справят с незаконното съдържание, каквото и да е те. Идеята беше, че има много, което могат да направят. Част от нас, дори биха казали, би трябвало да направят, да бъдат проактивни, включително автоматични проактивни начини за идентифициране и спиране на такъв тип съдържание. Това може да се направи без да се засяга рамката за електронна търговия, на която те разчитат. Първи тази дискусия с различните ни контакти. Продължаваме да докладваме редовно посредством различните диалози, както казах и контакти. Комисар Юрова излезе с един доклад последните 10 дни по много добър напредък в рамките на кодекса за борба с езика на омразата. Споменах, че през декември имахме среща на интернет форума. Има напредък, и то голям, но още много трябва да се направи. Особено ако погледнем конкретните предизвикателства, като например терористично съдържание, незаконно терористично съдържание. Бихме искали да има по-бърз напредък по идентифицирането и сваляне на такова съдържание, да се използва повече автоматично а, идентифициране, за да се попречи накачването на такова съдържание. И големите платформи, по-малките платформи, всички да работят заедно, за да не се окаже така, че големите се справят добре, но съдържанието мигрира към други по-малки платформи и Искаме сътрудничество между платформите и правоприлагащите органи на национално и европейско ниво, включително Европол. Има, разбира се, сътрудничество, но то може да бъде укрепено. Ето това са конкретни стъпки, които искаме да укрепим. В Европейската комисия сега говорим за това, как можем да насърчим такъв тип напредък. И ще излезем с резултати или в края на месеца, а, все още е януари, нали така, значи февруари или малко след това. Надявам се, разбирате, че тази тема е в дневния ни ред и работим координирано по нея. Много други въпроси зададахте. За съжаление не мога да отговоря подробно, но нека ги засегна набързо. Много работа върви по връщащи се деца. Както казах, това е тема, по която се работи доста време в мрежата. Излезе се с много добър наръчник в средата на миналата година, който на, събуди дебат от държавите членки за това предизвикателство. Има също и диалог на министерско ниво за общото предизвикателство чуждестранни бойци. Предизвикателството с това да знаем дали се връщат и след това, ако се върнат, как да се справим с тях посредством съдебната система. Това е постоянна тема на различни закуски, които са в рамките на съветите, работни закуски. Тези дискусии също засягат теми, които се обсъждат и на национално ниво, като например разделянето в затворите, сегрегация, т.е. както се нарича, различни практики в различните държави членки, след това съдене в трети страни. Различните правосъдни министри имат различни становища. Ето това са теми, които трябва да продължаваме да обсъждаме и се надявам те да бъдат част от бъдещата, работ... бъдещата работна програма на работната група на високо ниво, за да може да говорим пак с вас. Сега, за работата с трети страни, предизвикателството свързано с влияние на трети страни по радикализацията. Нека направя разграничение между евентуално въздействие на външната ни политика по някои въпроси, класически, например, мирния процес Близкия изток, който ние обсъждаме в различни рамки Имаме постоянна дискусия по този въпрос и конкретното предизвикателство да се работи с трети страни, които са наши партньори по справяне с радикализацията. Радикализацията в техните страни, евентуалното въздействие на радикални елементи, радикализиращи елементи от техните страни в нашите страни и какво можем да направим, за да си помогнем. Тази тема борба с радикализацията е част от постоянния ни диалог с всички е, наши съседки. Що се отнася до интеграцията? Разбираме и мнозина от вас от различни гледни точки зададаха този въпрос. Разбираме, че това е много важна част от е, политиките, които трябва да прилагаме. Има план за действие за интеграция, както знаете. Доста време вече съществува той. В началото на годината Европейската комисия излезе с един инструментариум, който да помогне на държавите членки да се възползват максимално от европейските средства за подпомагане на интеграцията, не вече интеграцията на мигрантите, хора, които са нови за нашите страни. Става дума за финансиране за този период от сега до 2020 година. Това е една инициатива на комисар Плюс, Крето а, и още един колега. Поздравявам ги за нея. И накрая за това да си извличаме полуките от а, държавите членки и практиците. Аз мисля, че това е целта на тази експертна група. Силно се надявам, когато дойдем пак при, с нови предложения за укрепване на координацията и подкрепата за усилията, борба с радикализацията, да можем да направим някои предложения, които да постигат такъв баланс между това, което какво може да научим от практиците, хората на предна линия, не само в затворите, на образование, социални работници и така нататък, които също трябва да се занимават с последствия от радикализацията. това от една страна и онези, които разработват политики, правителства и така нататък. Ето това е връзката, която бихме искали да направим. И това ще бъде една от ключовите теми на идния етап от работа на експертната група. И ще ви кажем какво мислят те след края на следващия етап. Благодаря. Благодаря, благодаря колеги за задълбочените въпроси. Това е много важна тема която захранва много други въпроси, с които се занимаваме. Благодаря ви за това, че пояснихте как всъщност това е част от постоянната работа на Европейската комисия. Ще ви поканим отново за следващия доклад на работната група. Благодаря на членовете за подробните въпроси, меки предвид, че е понеделник след обяд. Благодаря, че са тук. Ще се видим отново по тази тема при следващия доклад. Uh, Колеги, преминаваме към следващата точка. Работна група по член 29. Ще я изчакам да дойде и ще ви представя темата. Това е един доклад от представителя на работна група по член 29 Изабел Велператан, добре дошла! Тя ще представи доклада на първия преглед на щита за лични данни С САЩ. Колегите силно си спомнят, че работната група по 29 ти член участва на първия годишен преглед и излезе със собствен доклад по него госпожа Фалк Пер... Пьеротин ще ни информира и за прилагането на регламента за общия регламент, извинете, защита на данните и работата на работна група по член 29. Трябва да спомена също, Това е последен път, за който а, докладвате пред нас. Е, имали сте една чудесна работа на тази длъжност и особено, що се отнася до много дейности, които сте предприели. Благодаря ви, благодаря за извършената работа, благодаря Изабел, много благодаря и сега можете да направите своето представяне. Добър ден, на всички. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ми давате възможност като председател на Г29 да се произнеса днес след обед по две важни теми. Щита за, лични, щита за личните данни и регламента за защитата на данните. Относно щита за личните данни. Както знаете, Г29 през септември участва в годишния преглед на щита за личните данни една година след като бе прието новото решение за трансфер на лични данни от Европа към САЩ. Целта на прегледа за европейските органи по защита на данните беше двойна. От една страна да проверим дали ангажиментите от американска страна се изпълняват и продължаването на анализа, който започна през юли 2016 година относно съответствието с първичното и вторичното право на Европейския съюз на това решение на Европейската комисия. След прегледа Г29 прие доклад през ноември 2017 година. В доклада отбелязахме напредъка по отношение на гаранциите, които се дават от щита за личните данни. Приветствахме усилията за прилагането му от страна на американските власти. Усилия са направени и в търговско отношение. Така, например, засилен е контрола и проверките по отношение на тези предприятия, които желаят да се включат в схемата. А по отношение на човешките ресурси и автоматизираното разпознаване и създаване на профили, в това отношение трябва да се подобрят допълнително нещата. Не трябва да се ограничават правата на засегнатите лица, когато техните данни се използват с търговска цел в САЩ. По отношение на достъпа до данните от американските власти, г-29 приветства усилията на САЩ по отношение на прозрачността, по отношение на достъпа до данните и надзора, но пък в същото време Г-29 изрази някои резерви по отношение на изпълнението на поетите ангажименти относно съответствието на тези практики с критериите, както те се тълкуват от решението на Европейския съд. Така, например, посочваме като недостатък липсата на кворум в компетентния орган в САЩ, тъй като този компетентен орган не може добре да изпълнява ролята си при прилагането на докладите относно мишените и селекторите в програмата Upstream, тъй като всичко това се изпълнява в рамките на изпълнителна заповед 1233. Неодавна но също и през юли 2016 година Г-29 заяви, че няма достатъчно правно необвързващи елементи, които да дават възможност да се гарантира, че достъпа до личните данни на европейските граждани от страна на американските власти не може да се приравни на недискриминаторна практика на проверка. Трябва да се даде възможност за обжалване на съответните лица. Това е от съществено значение, кое и се изисква от Европейския съд, за да може хората да се ползват с права сходни с тези, които имат в Европа. Говори се за така наречения standing requirement в американското законодателство, този standing requirement затруднява правото на обжалване на европейските граждани. В крайна сметка европейските граждани много трудно биха могли да се обжалват. А механизма в щита за личните данни все още не е приложен от американските власти. Г-29 призва американските власти и Европейската комисия да продължат дискусиите и незабавно да създадат план за действие, за да може да се поправят правните, както и други недостатъци, които виждаме в механизма. Изисква се от американските власти да има ясни мерки по отношение на защитата на личните данни. До 25 май 2018 година, когато напълно ще се прилага европейския регламент, искаме да бъде назначен независим омбудсман, както и да бъдат назначени всички членове на специализирания компетентен орган от американска страна в това отношение, така наречения ПИ-клуб. Г29 отбелязва също така, че при липса на отговор от страна на американските власти в рамките на установения за това срок, европейските власти ще предприемат необходимите мерки, включително и като прибегнат до националните съдебни органи. Те могат да бъдат сезирани след 25 май. След като бе направен този междинен преглед, нека да видим как стоят нещата към ден днешен. Получаваме положителни и не до там положителни сигнали. По отношение на положителните такива, видяхме известно вълнение сред американските власти по отношение на номинациите в ПИ клуба и омбудсмана. Но освен така малко вълнение и сред хората, които са потенциални кандидати, не видяхме конкретни действия. Относно по-скоро отрицателните сигнали, Американския конгрес прие ново разрешение 702 на СИЗА за още един определен период от време. Според нас това не е добър сигнал, защото това суверенно решение на Американския конгрес може да бъде считано за пропусната възможност. Г-29 в своя доклад беше направил много препоръки по отношение на това решение, за да може програмите, които се включват в 702 от ФИЗа, да бъдат подобрени. Призовахме също така вместо тези програми за надзор да се прилагат още по-широко, новата програма да предвижда по-целенасочени проверки в случай на разумно подозрение към дадено лице или към дадена група. Само в тези случаи това лице или тази група може да бъде подложена на по-задълбочени проверки от страна на независим орган. Така че виждате, получаваме положителни сигнали и по-обезпокоителни такива. Какъв е залога, според нас, който се крие зад щита за личните данни? Целта е да се утвърди европейския модел по отношение на личните данни и предаването им на други държави в един контекст, в който личните данни са все по-глобални. Използват се на световно равнище. Искаме нашия модел да стане и е, световен стандарт в това отношение. Този световен стандарт през следващите дни и месеци ще придобие оперативно значение – посредством търговската стратегия на Европейския съюз, която се ориентира към все повече и повече споразумения от ново поколение с нови партньори. И там, разбира се, в рамките на тези споразумения е важно да има реципрочност. Имам предвид споразуменията с Япония и Корея. Въвеждането на такива еднакви стандарти е от съществено значение – и на следващото си пленарно заседание през февруари Г29 ще приеме нова референтна рамка по отношение на тези решения за еквивалентност. Там ще бъдат описани всички елементи, които трябва да бъдат взети предвид, за да се реши дали нивото в дадена трета държава може да бъде приравнено на нивото, което се гарантира в Европейския съюз. Ще коригираме референтната ни рамка прагматично в светлината на информацията, която получим по време на дискусията защита за личните данни. Както виждате, господин председател, по тази първа тема имаме по-скоро нюансирана информация. По втората тема прилагането на регламента за защитата на данните. Това е изключително важен етап в правото за защита на данните в Европа. От две години Г-29 действа изключително активно по отношение на постигането на целта. Имаме стратегически план за действие за периода 2016-2018 година. Целта е да има ефективно прилагане на регламента и привеждането му в изпълнение в оперативен план за отделните лица, за органите по защита на данните и така нататък. Проведохме над 20 пленарни заседания. Те бяха посветени на регламента. Проведохме 165 заседания на подгрупи, технически групи, които заседаваха на една или друга тема. Така че, уверявам ви, Г29 действа изключително активно по отношение на прилагането на регламента за защита на данните. Искахме да има еднакво тълкуване на регламента той да бъде тълкуван в светлината на насоките. Това е важно, например, по отношение на правото на преносимост на данните, оценката на въздействието, създаването на профили, даването на съгласие, прозрачността или нарушаването на а, правото на лични данни. Работихме заедно с предприятия, НПО, проведохме обществени допитвания Използвахме метода FabLab. Искахме да бъдем възможно най-близо до всички тези, които ще прилагат на практика законодателния текст. Нашите действия, както на европейско, така и на национално равнище, се ориентират към подпомагането в момента, за да може във всички държави членки да имаме еднакво прилагане на принципите залегнали в регламента. Като председател на Г29 поех ангажимента нашата група да приеме и да публикува всички насоки преди май 2018 година. Няма да крия от вас днес, а вие представлявате различните национални гледни точки, та няма да крия от вас днес, че не винаги чуваме положителни неща за регламента. Говори се често за пречки, за а, иновациите и за трудно приложима на практика работа. Тези доводи се изтъкват по различни начини. Така, например, казва се понякога, че с този регламент се опитваме да наваксаме, тъй като много оператори по-настоящем не е, спазват правилата от е, директивата 95-та година. На този довод ние отговаряме, че този регламент всъщност поставя органите в Европа на, на същото ниво, на което се намират и компетентните органи на другите държави, не членки на ЕСА. Казваме също така, че през следващите няколко месеца ще са изключително важни, имайки предвид стратегията за подпомагане на прилагането на този регламент. Работата ни е насочена най-вече към малките и средни предприятия. Заявяваме също така, че новите права, които се предвиждат в регламента, включително и правото на преносимост, ще дадат възможност за появата на нови оператори, на ново новаторско течение, на нови услуги и включително могат да доведат до появата на нови играчи на световно равнище, защото никоя платформа, включително и американска, чуждестранна, няма да може да запази своя потребител, включително и по отношение на преносимостта на данните. Така че посредством Европейския регламент Европейския съюз се хвана на бас за това, че ще спечели върховенството на запазването на личните данни. Важно е обаче да можем да обясним какъв е залога. Законодателят желая също така да има сътрудничество между компетентните органи. Чрез регламента създаваме нов модел на управление, който засилва компетентните органи на държавите членки, но и ги задължава да си сътрудничат. Бъдещият съвет, който се предвижда в регламента, той ще е наследник на Г29, ще трябва да отговаря на изискванията за кохерентност и европейска солидарност при прилагането на регламента. По-конкретно, това означава, че ние финализираме процедурните права за работата на този съвет, за да може да се задейства и процедурата по смисъла на член 65 за уреждане на спорове. Наскоро приехме протокол между този съвет по смисъла на регламента. за да може да се приложи на практика новия начин на управление. Този нов начин на управление е изключително важен за успеха на регламента. От това зависи и доверието на гражданите към Европейския съюз по отношение на възможността му да защити личните им данни. Така че колкото и добър да е текста, той ще бъде неефективен, ако не действа правилно този съвет. заключение – Новата правна рамка за защита на данните на европейско равнище означава, че държавите членки Европейския съюз гарантират, че надзорните органи разполагат с достатъчно финансови и човешки ресурси, за да могат да изпълняват новите си задачи. В много държави членки обаче положението е по-различно, така че нека да обърнем внимание на Европейския парламент, качеството на му на бюджетен орган на Европейския съюз на този проблем. Това е към момента, господин председател, информацията, която мога да ви предоставя по отношение на защита за личните данни и общия регламент за защитата на данните. Благодаря. Благодаря, Изабел. Ще дам думата на депутатите. Госпожа Зипел. Thank you very much. Благодаря, председателю. Порано днес след обяд Говорих с Силви Гиом от Франция. Имаме общи идеи и за това ще питам и от нейно и от мое име. Говорихте за критики, които идват от някои от държавите членки. Трябва да кажа, че се дразня често, когато има законодателство, което е било одобрено и от съвета, и от парламента, което може да не ни харесва, но когато вече е прието, то трябва да бъде прилагано. И се притеснявам, че държавите членки явно по различен начин гледат на това. Казвайки това, и имайки го предвид, се безпокоим, че само две държави членки са адаптирали националното законодателство към общия регламент защита на данните. Какво означава това, що се отнася до изпълнението до май тази година? Има един допълнителен въпрос. Всички критики, може би липсата на готовност за прилагане – може би държавите членки са дали необходимата е информация на гражданите, на заинтересованите страни или не са пък. Може би чак сега се усещат, че трябва да променят нещо или да проверят дали са готови а, да отговорят на изискванията на този регламент. Какво могат да направят местните органи защита на данните, за да подкрепят всички или да подадат повече информация на гражданите? След това лично искам да добавя един въпрос за щита за личните данни. Казахте, че има определен напредък още от самото начало. Този щит е подобрение, имайки предвид Сейф Harbor, но независимо от това, като гледам напредъка, като гледам прилагането на всички части на този щит, оставам с впечатление, че следва процедурата на Сейф Harbor. Не всичко се прилага. САЩ напредват бавно. Споменахте, че в Пи Клаба няма достатъчно хора. Явно удължават а, физа. И там има проблем. Та, имайки предвид всичко това, какво можете да направите вие, като работна група по член 29, за да продължите да оказвате натиск, да има изпълнение и смятате ли, че Европейския парламент трябва да подкрепи този натиск, така щото всичко, което е решено, да бъде изпълнено в максимално кратки срокове. Благодаря. Софи Инфелд. Благодаря. Благодаря, госпожо Фалк Пиеротен, за вашето въведение. Сега за общия регламент за защита на данните. Съгласна съм с преждеговорившите колеги. Не може да приемаме отлагания. В холандските медии четох, че е, организациите за, на работодателите искат да има отлагане. Ние още през 2011 година е, започнахме работа за приложението на този регламент. Е, преди две години приехме регламента и би било нечестно е, към всички онези, които са направили подготвителните си работи за прилагане на регламента, той да бъде отложен. Не може така. Сега, за щита за личните данни. Аз не смятам, че той почива на здрава правна основа. Ако погледнем прилагането, какво ще видим? Най-напред, година и половина след влизането му в сила, няма омбудсман, няма постоянен такъв, няма, освен това, Пик-клуб и господин Клайн бе номиниран от господин Трамп за шеф на Пик-клуб – но въпросът е, че когато погледнем досието на господин Клайн, той е против всякакви реформи за защита на, на данните. Как може да вярваме тогава на един такъв човек? И най-сериозният въпрос. Комисията писа в своя годишен обзор, че, цитирам, Параграф 7 и 8 постановяват американската администрация с е, възможност за засилване на защита на данните, заложени в АИСа. Тоест, комисията смята, че трябва да има реформи на параграфи 7 и 8. Параграф 7 и 8 бе гласуван бяха гласувани без промяна обаче. И много интересно, а, преди гласуването, час и половина, получих писмо от комисията, че може би Конгресът ще гласува а, параграфи 7 и 8. А, каква игра се играе тук? Вие не можете да отговорите, естествено, но според мен е обидно час и половина преди гласуването аз да получа едно писмо, т.е. парламента да получи писмо от комисията с такова съдържание. Комисията трябва да контролира прилагането на, на, на щита за личните данни, а в същото време тя пише такова писмо. Благодаря. Ян Албрехт. Благодаря. Най-напред радвам се, че има не само анализ, а има и препоръки за бъдещи работи. И че има нови стандарти за свързани с общия регламент за защита на данните – и че ако няма подобрение, ще има търсене на съдебна отговорност след 25 май 2018 година. Споделям загрижеността на колегите и няма да повтарям всички неща, които бяха казани. Искам да попитам обаче, какво става с казуса Microsoft и Върховния съд? Тоест, Въпросът е свързан с полицейския достъп до данни и какви са последствията от този казус за цялата ситуация. Въпросът ми е и дали работната група по член 29 е обсъждала този казус. казус. И още нещо, което е малко встрани. Но ние в Европейския съюз искаме да окажем повече натиск за подобряване на стандартите, свързани с щита за лични данни. И непрекъснато си задаваме въпроса, дали това е възможно и в каква степен държавите членки защитават личните данни. Европейския съд от декември 2016 година има решение, свързано с опазването на личните данни. Това решение не навсякъде в държавите членки е приложено. Общия регламент ще влезе в сила на 25 май, но в такъв случай държавите членки трябва да са приложили е в решението на Европейския съд до тогава. Благодаря, Ана Гомеш. Е, е, Благодаря ви за вашите думи. Смятам, че е важно омбудсмана, назначен от е, американските власти да бъде независимо, защото, независимо, защото той не беше такъв преди. Важно е да отдадем необходимото значение на този елемент. На следващо място бих искала да попитам какво е мнението ви за наскорошното решение на FCC да отмени правилата за неутралната мрежа. Това означава контрола да се даде на големите компании. Как ще се отрази това на правото на преносимост на данните? Както вече казахте, това е една от новостите в регламента. Накрая, вие говорихте за този дразнещ наратив, за трудно реализируемата работа. Че и ние тук използваме а, същия наратив тук у нас. А, не се използва той само в САЩ. Други колеги, които да искат думата, не виждам. Добре. Господин Фос, моля. Извинявайте най-напред, защото не успях да чуя вашите, вашата презентация, но по принцип ситуацията е доста ясна. Е това, което казаха и колегите. Е, повтарям, ситуацията по принцип е доста ясна. Имаме щита за личните данни, което е подобрение на Сейф Harbor, на сигурните пристанища и Имаме решение на Европейския съд, е, е, щита да се прилага и да се спазва. И имаме общи контроли, на базата на които щита трябва да се подобрява. Това разбирам аз, че инициативата защита за личните данни. Разбираме, че има възможност за подобрение, за допълнителни инициативи и че всъщност усъвършенстването ще е постепенно. Обаче имаме сега една американска администрация, която не отговаря точно на нашите очаквания и на първоначалните ни е, нагласи. В каква ситуация сме в момента? Дали изчакваме? а, има конфликти, има не, не, неясноти помежду ни, какво да правим? Въпросът е как правно да формулираме ситуацията. Ситуацията временна ли е? Как я оценявате? По принцип обаче трябва да е ясно, искаме една основа за този обмен на данни. Имаме нови критерии, които сме заложили и тези критерии трябва да се подобряват. Ако има нередности или пробойни, то те трябва да се уточнят и когато американската администрация не отговаря на нашите очаквания, трябва да знаем до каква степен това ни ощетява и как да реагираме в такъв един случай. И освен това, си остава въпроса какви мерки може да предприемем за предотвратяване на бъдещи проблеми, т.е. или с други думи, какви мерки за подобряване на щита. Аз бих се концентрирал по-скоро на последното, защото не може да има преустановяване на обмен на данни. Това би, било, би довело до огромни трудности. Така че всички сме заинтересовани от подобряване на сегашната ситуация. Бих се радвал, ако ни кажете какво ние конкретно може да, да допринесем и да подобрим. Пиркит, съвсем набързо. Благодаря, господин председател. Искам да направя един кратък коментар. Ако имаме международно споразумение и правим едно между, международно споразумение, мисля, че всички страни по това споразумение са важни. Не може нашите партньори да казват, ние ще приложим тази част, защото тя е важна. Другата част не е важна, няма да я прилагаме. Не може така. Всички части са нужни, всички части на споразумението трябва да се, при... да се прилагат. И всички части трябва да се преразглеждат. Ние трябва да накараме е, САЩ да се придържат към споразумението, което са подписали. Те са поели ангажимент за това. Те трябва да го изпълнят. Въпрос, към, въпрос за общия регламент за защита на данните. Това е важен за нас инструмент. Ние ще говорим по него с националните парламенти. Въпросът е с прилагането. Как вие виждате ситуацията? Софи Инфелд говори за неприлагане на законодателството, но ето, понякога има бариери, понякога има предизвикателства и проблеми с някои компании, които оказват отпор. Потребителите нямат достъп до съответната информация. Какво прави работната група по член 29? Е, как вижда тя проблема с контрола, с надзора по прилагането на законодателството и специално на този регламент? Alors, euh, Благодаря. Първо, пощита за личните данни. Смятам, че трябва да се каже ясно, че щита за личните данни в днешния му вид е напредък в сравнение с Safe Harbor. Американците взеха на сериозно този щит, създадоха и цялостен механизъм за прилагане на щита за личните данни. Това е механизъм, който не съществуваше по времето на Safe Harbor. Така че това е изключително голям напредък. Разбира се, въпреки това, не е изпълнен цялостния щит. И при обосновката ни от октомври ние казахме, че все пак механизмът е прагматичен, защото поставяме американците на пътя на прогреса, като им задаваме и график, който включва два етапа. Първия относно мерките, които трябва да се предприемат бързичко. Като ПИКЛУБ, омбудсмана, това отношение няма някакъв съществен проблем, свързан с правния анализ, не просто трябва да се предприемат действия. Смятаме, че като разделихме на етапи плана за действие, ние се доближаваме до действителността. Не е толкова трудно до май месец да се предприемат необходимите мерки. Същевременно продължаваме да упражняваме натиск натиск, който упражнявахме и по времето на Safe Harbor, за да може американците да продължат да работят по механизма. Относно назначаването на омбудсман. Виждаме, че искането ни бе чуто от американска страна. Защото вече се въртят имена около кандидатурата за омбудсман. Така че аз искрено се надявам и вярвам, че до май месец ще има назначение. Сега дали това ще е достатъчно, може и да не е. И когато вие ме питате какво може да направите, за да продължим да упражняваме натиск, ами смятам, че Европейския парламент би могъл да настоява по същество върху елементите, върху които настоява и Г-29. Дали това е предимство или недостатък за европейците, питате вие? Аз установявам, че всички се нуждаят от солидна правна рамка за трансфер на данни. Солидна правна рамка, която да не бъде податлива на съдебни решения, които да подкопаят механизма. Имаме две дела в момента, които се гледат от съдилище, никой не може да каже какво ще бъде съдебното решение. Така че в Г29 ние казваме, че ако се откажем от търговските преговори с някои големи държави, при положение, че се нуждаем от еквивалентен стандарт, то тогава нека най-напред да се споразумеем за този еквивалентен стандарт – и да се възползваме от предимствата, почерпени от преговорите по щита за личните данни, за да може да играем водеща роля в това отношение в Европа. Тук не говорим за а, някаква научна работа. Не, просто напредваме бавно, стъпка по стъпка. И малко по малко караме американците, но и не само американците, и други трети държави караме ги да стигнат нивото, до което ние желаем те да стигнат. И докато има такава динамика, според мен можем да говорим за положителен резултат. Можем да кажем, че тази стратегия дава необходимия резултат в Г29 и се надявам, че ще продължим този курс. По общия регламент относно защитата на данните, бих искала да кажа следното. Този наратив, който чуваме, тази музика, която, както я наричам аз, идва не от държавите, а от тези, които ще трябва да прилагат регламента и които казват тази правна рамка в някои отношения е прекалено обвързваща за нас. Аз мисля, че това не е така. Но трябва да чуем както едната, така и другата страна. Трябва да чуем всички доводи и да им отговорим дали държавите членки ам, имат единна позиция по отношение на регламента? Нямат. Регламента предвижда около 50 препратки към националните законодателства, но това е опция. Не е необходимо да се приема национален закон, за да се прилага регламента. С изключение само на елемента, свързан с правомощията на националните власти. Прилага се принципа на съвместно вземане на решение, което означава, че репресивните дейности на национално равнище трябва да бъдат в съответствие с европейската медиация – която ще се прилага от комитета, който ще замести Г-29. Ако националните законодатели не желаят обаче да правят това, то тогава нямате нужда от национален закон, който да прилага регламента. В Г-29 ние искахме да се стигне до хармонизация – до максимална степен на хармонизация в периода след прилагането на регламента. Затова в насоките сме отделили специално внимание на този елемент, за да може компетентните органи по защита на данните да имат единно тълкуване и да не се стига до там някой компетентен орган при своето тълкуване на национално равнище да изтълкува по различен начин общата идея на текст. Това е идеята на нашите насоки, на нашите ръководни линии. И накрая, как Г-29 и националните компетентни органи могат да направят така, защото този регламент да създаде правна рамка, която да е от полза, а не пречка. Аз смятам, че тази правна рамка е от полза за Европа. Тя ни дава възможност защитата, механизма за защита на данните да бъде наше, в наше предимство може всички компетентни органи за защита на данните да предложат различни инструменти на национално равнище за прилагането на регламента. В някои държави тези инструменти по отношение на малките и средни предприятия вече са на разположение. И ние, доколкото е възможно, ще направим така, че тези инструменти за подпомагане да бъдат използвани на европейско равнище и да има хармонизация в това отношение. Целта е националните органи по защита на данните да помагат на европейските органи по защита на данните в контекста на новата правна рамка. И на последно място, по отношение на репресивните практики на правоприлагането, много често идват хора при нас и ни питат какво ще стане през май. Ще има ли санкции за тези, които не са изпълнили регламента или които се бавят? И аз многократно съм казвала, повтарям го и пред вас, че за нас този регламент не означава, че а, гилотината ще хлопне през май месец. Просто ще има на разположение инструменти, които не винаги може би ще бъдат използвани. Постепенно всички ние ще се учим. Същевременно едно е ясно. Принципите на регламента са нови. Извинете, не са нови. Инструментите са нови, но принципите не са, защото тези принципи съществуваха в директивата от 95-та година. Това са принципа на пропорционалност и така нататък, така че ние ще следим за спазването на тези принципи от май месец 2018 година нататък, нещо, което правим и сега. Um, Благодаря, София. Съвсем накратко, ако обичате. По принцип, вие казвате, че няма да сте неразумни, когато става дума за прилагането. Добре, но искам да поми... попитам, трябва да се вземе предвид и факта, че някои от организациите са положили усилия, а други не са. Това трябва да е подходът. Тези, които показват, че са направили всичко възможно, за да, го, за да приложат регламента, но въпреки това не успяват, добре. Но ето в моята страна, няко, в някои, някои компании изобщо не са се постарали, не са инвестирали нищо, нито усилия, нито средства. Аз вече отговорих на въпроса ви. Регулаторите са разумни и компетентни органи. Отново повтарям, целта не е да се налагат санкции. Целта е всички оператори да отговарят на изискванията. Тук мерките целят да имат възпиращ ефект. Във Франция имаме 8000 жалби и санкции рядко се налагат. Санкциите е, са средство, което използваме по изключение. Те не са ежедневният ни инструмент. Ежедневният ни инструмент са различните инструменти, свързани с привеждането в съответствие. Именно тях предлагаме на заинтересованите страни. Винаги отчитаме положените или неположените усилия. Нека ви обърна внимание на следното. Можем да бъдем много гъвкави по отношение на инструментите и по отношение на новостите в регламента в сравнение с директивата от 1995 година. Но ако не е изпълнен някой основен принцип, който съществува от вече 20 години, то въпросът е съвсем друг в този случай. Um, Благодаря. Благодаря, Изабел. Благодаря за представенето днес. Искам да напомня на колегите, че мандатът ви приключва през февруари и благодаря отново за сътрудничеството, което имахме а, през последно време. Благодаря ви като а, ръководител на групата по член 29. Днес а, вашето представене бе последно в, в качеството ви на ръководител на групата по член 29. Естествено ще говорим и по-нататък защита за лични данни. Въпросът ще бъде дали е, да излезем с резолюция. А по отношение на общия регламент за защита на данните, е, трябва да видим дали трябва да има допълнителни дейности в бъдеще, дали трябва да говорим с националните парламенти за регламента. Но благодаря ви, е, госпожо председател, на групата по член 29. Благодаря ви. И така, колеги, ще продължим в 5 часа с гласуването. Ще изчакаме да стане точно 5 часа. Надявам се всички имате вашите електронни карти за гласуване. Colleagues, uh, take your seats. We're going to go straight to the vote. Everyone take your seats. И така, колеги, ако обичате, заемете местата си. Продължаваме с гласуването. Моля, пригответе картите си. Има ли някой, който си е забравил картата? Моля, кажете ми. Моля, кажете ми сега, ако някой си е забравил картата. Who, has, who hasn't got the card? Anyone? Всички ли имате карти? Някой, който си е забравил? Okay, that means everyone's got... Добре, значи всички си имат картите, няма да имаме проблем. Чудесно. Ще изчакам всички да седнат. Quickly, colleagues. Okay, while everyone's sitting down, just... Um... И така, е, Кратко въведение. На 11 януари 2018 година координаторите си отбелязаха решението на комисията от 20 декември 2017 година за активиране на член 7 параграф 1 от договора за ситуацията в Полша. Координаторите взеха принципно решение за процедиране по-нататък. по отношение на резолюцията. Резолюцията е необходима, за да утвърди позицията на парламента. Има проекто резолюция, която отразява коментарите на колегите, които бяха изказани по време на дебата. Сега продължаваме с гласуването по резолюцията. Процедурен въпрос имате, така ли? Добре, моля, имате думата. Може ли да ни кажете кой сте, коя сте, ако обичате? На страницата на комисията на полски ако обичате, вместете се в две минути. И така, дами и господа, трябва да говорим за резолюцията, трябва да гласуваме резолюцията за Полша. На страницата на комисията се казва, че резолюцията трябва да бъде преведена на всички официални езици е, на Европейския съюз, полски престано ли е да бъде официален език, защото я няма на полски? Още друг ли има? Господин Юрек. Господин Юрек, имате думата. Благодаря. Във връзка с информацията, която получих в 3 часа днес, искам да имам оправдание за тази резолюция. Защо се гласува? Е, председателят каза, че всички политически групи са подкрепили резолюцията. Е, това не е вярно. Екаре не е подкрепило резолюцията, но дори и повечето политически групи да се подкрепили, те би трябвало да излязат с аргументи. Защото Една проекторезолюция означава, че трябва да има квалифицирано мнозинство, с което е да е подкрепена една резолюция и аз не разбирам защо трябва да гласуваме тази резолюция, резолюция, която не е била обсъдена и аргументите за тази резолюция не са били представени. Освен това, искам да знам дали координаторите от всички политически групи са подкрепили резолюцията. Според мен, гласуването не е необходимо, защото по този начин се разделя Европа. Не и процедурата, защо трябва да гласуваме днес. Аз искам гласуването да се отложи. Благодаря, господин Юрек. Сега, има ли други процедурни въпроси? Ако има, няма да дам думата. Виждам, че има. Това наистина процедурен въпрос ли е? Добре. Добре, нека чуем всички и след това ще им отговоря. Моля не повече от две минути. Имате думата, господине. Господин председател, днес в 3 часа чух вашия аргумент за резолюцията и се опитах по тази точка пета да разбера аргументите за резолюцията тази резолюция 2018-2541, е, тя не съществува. Когато искам да видя документа, получавам съобщение, документът не съществува. Добре, при положение, че не познавам документа, как мога да гласувам по него, при положение, че няма и дебат. Да, благодаря, колеги, казва председателят. Имаше три процедурни въпроса, няма да има повече. Сега всички колеги имат достъп от 9 часа сутринта до текста. Господин Юрек, на него искам да кажа. Още днес в началото на заседанието казах, че има решение на мнозинство за гласуване на резолюцията. Не знае колко групи са е подкрепили въпроси, че има мнозинство. Имаше проекто текст, а, той бе подкрепен. Имаше об... дебат в пленарната зала, за това днес няма дебат. Um, the language version on the draft is in English because of the tight timetable. Предстои дебат в, дебат, в пленарната зала и до този дебат ще има и превод на полски. Съжалявам, няма да има повече процедарни, процедурни въпроси. Добре, но как може да гласуваме без да знаем текста на резолюцията? Добре, ще обясня още веднъж. Сроковете са следните. Това е проектотекст. Ето защо ние решихме да се базираме на английската, на английския, на английската версия. До дебата в пленарна зала ще има превод на всички официални езици. Сега продължаваме с продължаваме с гласуването. Добре, но хората ще гласуват и не знаят за какво ще гласуват. Моля, гласувайте, казва председателят. Има един повече от Алде. Край на гласуването. 33 за, 9 против, няма въздържали се. Благодаря ви. С това приключваме гласуването. И така, през първата сесия през феврари ще приемем резолюцията в пленарната зала. Colleagues, the next part of the agenda is 1710. 1710. Dear colleagues, um, we are now going to begin on the... И така, колеги, продължаваме нататък с следващата точка. Тя е също много важна. Колегите са добре дошли да останат и за тази точка след гласуването. ще говорим с новия кандидат за поста изпълнителен директор на Европол. Ако обаче не може да останете, моля бъдете тихи при напускането на залата. И така, колеги, днес сред нас е избрания кандидат за изпълнителен директор на Европол Катрин Тепол. Управителният съвет я е избрал на 23 октомври. Координаторите на Либе решиха да приложат член 54 на регламент 2016-794 за Европол и да поканят кандидата за изпълнителен директор на Европол на обсъждане. Добре дошли, госпожо Депол. Преди да започнем, искам да помоля колегите да им напомня а, в какъв формат ще се движим. Най-напред 10 минута ти презентация от страна на кандидата. След това въпроси от страна на координаторите и на депутатите. След това ще имаме отговорите и ако има нужда, ще имаме втори кръг от въпроси. И така, добре дошли. Вие сте за първи път в нашата комисия. Добре дошли, господин Дебол. Имате думата за 10 минути. Let's go ahead. Благодаря председателю за това, че ме представихте. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, като кандидат за изпълнителен директор на Европол, за мен е удоволствие, че ме поканихте да се представя и да ви кажа какво мисля за сигурността в Европа и ролята на Европол в тази рамка. Може ли първия слайд, ако обичате? Libby takes full responsibility for this, <laughs> <laughs> given it's your first. There we go, okay. here we are. Yes. I will give you my reflections on... И така, нека говоря за по-безопасна Европа ролята на Европол. Следващия слайд, ако обичате. На тези снимки можете да видите какви са компетентностите, в които вярвам всеки ръководител на правоприлагаща енергия би, е, агенция, извинете, би трябвало да изпълнява на национално и европейско ниво. Аз съм юрист, работих в Белгийската жандармерия, станах ръководител на полицейска служба и след това генерален комисар на Федералната полиция. Виждате и основните сфери на дейност, като комисар и като бъдеш директор. Зачитане правата на човека, зачитане на демократичните ценности и върховенството на закона. Освен това, нещо друго важно е прозрачността към политическото ниво, към служителите и към гражданите. Вярвам, че въпропятащите органи трябва да спазват ролите на институции. Трябва да има обучение, нови технологии, инвестиции в новаторство. Това са основни елементи за един ръководител на правоприлагаща агенция. Сега нека да ви кажа как, какви според мен са заплахите пред сигурността, приоритетите на Европол и как според мен трябва да се развива тази организация. Престъпленията и тероризма са много сложни заплахи. Евробарометър казва, че престъпността е основен проблем и основно безпокойство за гражданите на Европа. Европейските граждани също признават, че киберпръстността е огромен проблем. От 80 на 87% се е покачила. Това проучване също показва, че гражданите на Съюза искат повече обмен на информация между отделните държави членки, включая престъпност и тероризъм. Обмена на информация се увеличава ежедневно. Това е чудесно. Трябва обаче да знаем и какви са предизвикателствата пред това увеличение. Европол и националните правоприлагащи органи и власти трябва да се движат в крак. Заплахите в Европа днес ще продължат, те ще се променят. Затова агенциите трябва да са готови за бъдещето. Трябва да мислят извън настоящето, да търсят нови подходи в отговор на престъпността и тероризма. Следващия слайд, ако обичате за да сме сигурни, че Европол ще се справи с тези предизвикателства, в каква посока трябва да поеме организацията. Европол е силна организация, тя е модерна и е доверен партньор на всички. Искам да благодаря на господин Опрем Райт за това, че трансформира Европол в съвременната агенция, която познаваме. Моята роля е да доразвия тази организация и да направя така, че тя да отговаря на потребностите и тревогите на клиентите. На първо време ще се съсредоточа върху ключовите клиенти на Европол. За мен това са държавите членки. Европол трябва да отговаря на нуждите и безпокойствата на държавите членки. Трябва да ги подкрепя, това е предвидено в регламента, и трябва да разбира какво искат клиентите. Трябва да се превърне в една организация, която умее да учи. Трябват резултати за държавите членки. Оперативните резултати са много важни. Това включва също установяване на баланс между политиката и правоприлагащите приоритети на държавите членки. Следващия приоритет е подобряване на управлението на информацията. Това може да стане посредством новаторство и дълновидност. Управлението на информацията е основна задача на Европол. Европол трябва да може да обработи цялата информация, която получава. Трябва и да е готова за информацията утре. Новата географска информация, информация от дронове и така нататък. За това Европол трябва да се адаптира появата на нови видове информация и нови инструменти за добавяне на стойност към разследванията на държавите членки. Цифровата трансформация е факт. Европол трябва да върви в крак с тази трансформация, като развива дълновидност. И това в рамките на силен режим на защита на данните и спазване на основните човешки права. След това, може ли Европол сам да се справи? Не и не. Не е възможно. Европол трябва да работи заедно с партньорите си, с другите агенции. Нужен е хоризонтален подход към работата на агенциите в сферата на сигурността. Следващия слайд. За да може да се постигнат тези приоритети, Европол трябва да бъде организация, организация която е ам, с способност да дава отпор на шоковете и да гарантира сигурността. Какво означава това? Европол трябва да има динамична възможност да реагира на новите рискове, да постига резултати да предоставя оперативна подкрепа на държавите членки при инциденти, да бъде проактивна, да гледа към бъдеще, като развива такъв капацитет за дълновидност. Трябва да видим какви са бъдещите заплахи за престъпност и тероризъм, да видим въздействието на, де... на същите, да видим как правоприлагащата дейност трябва да се подготов... подготви за бъдещите заплахи и как да даваме съвети за очакваните промени. Трябва да разберем контекста, в който работи агенцията, политическия контекст, както и контекста на сигурността. Само тогава ще можем да... Правополагащите органи просто реагираха. Никой не се сети, че престъпни групи ще експлуатират деца, а трябваше. Може ли Европол да го направи? Мисля, че да. Европол има много ясния канал за даване и предаване на информация. Имаме специален център за борба с тероризма, за организираната престъпност. Имаме подход с мобилни офиси. Имаме нужда от тази дълновидност. Трябва да разработим експертните познания – за да може дейността ни да продължава, трябва да инвестираме над 800 човека. Благодарение на вас бе възможно да се разрасне тази организация. Благодарение на това Европол може да не е организация. Но е нужно още нещо. Още по-добра услуга на държавите членки да се предоставя. Европол трябва да е добър партньор, партньор, на който се вярва от страна на държавите членки в борбата срещу престъпността и тероризма. Трябва да бъде една доверена мрежа, да е надгражда, изгражда мостове и да бъде партньор за Европейския парламент, съвета, комисията, други институции и агенции. Аз ще бъда на ваше разположение, когато пожелаете. Очаквам с нетърпение да ни посетите в Хага. Thank you very much. Записали са се колеги, които заместват координатори. Muchas gracias, señor presidente. И... Сте тук като кандидат за изпълнителен директор на Европол. Благодаря за конкретните бележки. Много съдържателни бяха те. Кандидатурата ви е много силна. Ние високо го ценим. През септември миналата година бе създадена парламентарната група за контрол. Тя събира национални парламенти и Европейския парламент. Почна с едно продължение за оперативна съвместимост. Парламент. И имайки предвид значимостта на киберпрестъпност и в светлината на съобщението на комисията от септември за пакета за киберсигурността, искам да ви попитам какви мерки в светлината на съобщението на комисията от септември за пакета за киберсигурността, искам да ви попитам какви мерки искате да предприемете за да има по-ефикасна борба с киберпрестъпността и по-конкретно искам да задам въпрос, имайки предвид кариерата ви като белгийска полицайка и си попитам от белгийска гледна точка, кои са най-важните полки в борбата срещу тероризма, които привнасяте А какво ще стане, ако в някои държави членки, и защото това е факт, накрая в една от държавите членки имаше едно ужасяващо престъпление – убийството на журналистка. Тя подаваше и сигнали. Европол участваше в следствените действия. Смятате ли, че и представители на семейство казаха, че Европол е напуснал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 свързани с електронната комуникация. Какво ще отговорите на критиките за частни партньори и за службите за сигурност? Познанията на Европол е държавите членки за дешифриране, така щото онези, които нямат възможности да получават подкрепа, което ще им даде възможност да дешифрират послания от месенджери, интернет месенджер приложения. Какво мислите за тази инициатива? Надявам се да имаме и други възможности да говорим по различни въпроси. Благодаря. Uh, Благодаря от името на ГУЕ. Не, от името на зелените Тери Кабрас. Госпожа много, Сесилия Викстрюм за Алде, извинявай много. Ето ме, тук съм, отстраних белгийски колеги. Да, да, затова така се притеснявах. Извинявай, толкова много белгийци има в залата, че е притеснително. Много ви благодаря за интересното представяне. Чудесно е да имаме и ясно говорене а, по предизвикателствата за бъдещето на Европол. Знаем, че европейското сътрудничество е ключ към борбата с тероризма и организираната престъпност. Знаем, че Европол днес разполага с по-голям мандат и в бъдеще ще разполага с още по-голям. Кибер... С центъра за киберсигурност, център за борба с тероризма. Какво очаквате като следващо развитие от тук насетне. Казахте, че искате да има засилено сътрудничество между държавите членки. Е, благодаря за което. Не е тайна, че моята политическа група, Алианс на либералите и демократите, са за такъв тип обмен на информация. Тази информация в много случаи трябва дори да е задължителна, за да се създаде един тип информация, в която всички да могат да участват, а не да има 27 набори различни от информационни данни. Как да подобрим качеството обаче на тази информация? Защото знаем, че когато говорим за превенция, когато говорим за следствени действия, борба с ужасните престъпления – информацията от държавите членки от време на време не е добро качество, не е добро, с добро качество. Мисля, че достатъчно въпроси ви зададах. Това е края. Желая ви успехи, късмет, видните дни. Yeah, please, uh, uh, three... Благодаря, Сесилия. Yeah. Тук имаме три белгийски uh, депутата и могат да се включат, когато пожелаят. Пет. Петима били. Разбира се, че са петима. Имате си и фен клуб. Нали виждате? За това се притеснявам. Господин Кабрас, благодаря. Няма значение какъв е редът, в който ни обявявате. Поздравление. Моята група се радва на вашето избиране. За сега имам един въпрос. Казахте, че прозрачността е основна цел на вашата работа. Според мен е обществена тайна, че има държави членки, които не обменят информация с Европол. Или поне не в достатъчна степен. Би било добре, ако започнем да посочваме с пръст тези, които не го правят. Какво възнамерявате да направите, за да има по-голяма прозрачност? Ще започне ли Европол да назовава държавите членки, които могат да се справят по-добре, за да може да убедите и тях да се включат в работата ни? Благодаря. Господин Мишел има думата, както си му е реда. Бих искал да ви задам въпрос. И в допълнение към казаното от госпожа Гомеш, чието мнение не споделям, бих искал да попитам. Въпрос, който не е пряко свързан с предишния, но пък е свързан с приоритетите ви някои от нас са членове на е, чудесно изложение направихте днес пред нас. Благодаря ви. Благодаря господин Мишел, господин Коелио. Благодаря, господин на доброто сътрудничество между Европол, Европейския парламент и в частност нашата парламентарна комисия. Госпожо Дебо, ролята на агенция, агенция е от основно значение. Необходимо е да има добър обмен на информация. Многократно съм го казвал. По-добре е да получим. Е, не се нуждаем от повече информация, от по-добър обмен на тази, с която разполагаме. Имаме обмен на, дези, на информация в областта на ШИС и Европейския парламент даде възможност на Европол за достъп до тази информационна система. Важно е Европол да като център за анализ на риска. Как смятате, че той може да помогне на работата на полицейските служби на място? Как виждате ролята на Европол по отношение на достъпа на, до информационната система на Съюза? Благодаря. Благодаря, господин Коелю. Господин Лопес Агилар, благодаря, господин председател. Пропуски в, пропуски в това отношение. Как възнамерявате да подобрите сътрудничеството между двете агенции? На следващо място. Наскоро подозирахме а, китайците в кибершпионаж в световен план. Затова бих искал да попитам какво възнамерявате да направите, за да се борите с това явление. Някои оператори, офицери за връзка, господин председател, ще се въздържам от а, националистическите си възгледи, но все пак нека да ви кажа, че имам един чудесен кандидат а, тук сред нас, имайки предвид а, отличната кариера на госпожа Дебол, в а, моята държава, но имайки предвид чутото от госпожа Дебол току-що, виждаме, че тя ще прилага необходимата строгост при спазване на ценностите. Госпожо, бих искал да ви задам два въпроса, които в момента се разискват сред обществеността. Определен брой хора и политически групи много лесно се влияят от аргументите за тероризма и мигрантите. Вие, като изпълняваш длъжността изпълнителен директор на Европол, как възнамерявате да предприемате мерки, които в даден контекст се оказват наложителни? На второ място, непрекъснато се говори в момента за деца, за джихадисти, които ще се върнат от Сирия и от Ирак. И всяка държава членка сама предприема някакви мерки. Смятате ли вие, че в това отношение Европол би могъл да помогне на държавите членки? Благодаря. Имаше голям брой въпроси към вас на различни теми. Е нещо значително. Занимавали ли се с следствени действия, заемали сте специална позиция, на която сте работили